Is... Добър вечер. Следващата точка от дневния ред е въпроси към съвета. Съгласно практиката до сега, призовавам депутатите, които ще участват в този дебат, да се преместят на предните редове. Няма нужда да седите на собствените си места, ако се преместите напред. Обсъждането става по-оживено. Също ви припомням, че за допълнителни въпроси имате само по 30 секунди. Първи въпрос е свързан с хуманното отношение към животните. Давам думата на госпожа Малмстрам за отговор. Я приветствам залата. Благодаря. Бях помолена да дам отговор на въпрос, зададен от Мариан Харкин. Съветът споделя притесненията на депутатката по отношение на хуманните отношение към животните. Прието е много законодателство в тази област. Шведското председателство иска да продължи дискусията по хуманното отношение към животните. Този въпрос представлява приоритет в сълскостопанската част на програмата на председателството. В Обсала ще се проведе специална конференция посветена на хуманното отношение към животните на 18 и 19 октомври. Тя ще изходи от резултатите от финансовата програма на Европейския съюз която има за цел да прецени доколко се спазват принципите за хуманно отношение към животните в стопанствата. Това е най-добрият начин да получим отзиви от потребителите и стопаните и други заинтересовани страни. Над 40 е, университета са участвали в тази програма от Европа и Латинска Америка. Друг въпрос, който ще се обсъди на конференцията е как можем да осигурим по-добро хуманно отношение към животните в целия свят. Тук сме поканили лица от е, местния сектор, от СТО, представители на САЩ. Резултатите от конференцията, предполагам, ще са относими към заключенията на съвета, които планираме, след като видим съобщението на Комисията за хуманното отношение към животните. Парламентът, предполагам, знае, че Комисията има право да на инициатива. Шведското председателство работи върху предложенията на комисията да се предложи нов закон за хуманно отношение към животните. Ние ще дадем своят принос към запазване на хуманното отношение към животните. Госпожа Харкин, допълнителен въпрос. Благодаря, госпожо председател. Добър вечер, госпожо Малстрем. Радвам се, че казахте, че искате да продължи дискусията и ще проведете конференция в Обсала. Факт е, че действащото законодателство е само от две години и знаем, че ние в Ирландия определено го спазваме. Актуализирахме системата за транспортиране на животни и като резултат от всичко това търговията при нас върви много добре. Но ако е спрем, ще се стигне до проблеми с конкуренцията на нашия пазар. Питам се, може ли да се замени едно законодателство, което наистина е в сила само от две години? Другият въпрос. Има ли научни данни, които да показват, че има необходимост от такава мярка? Госпожа, благодаря, госпожо Харкин, госпожо министър. Както казахте, много важно е да се извърши оценка точна оценка, да се види какво е направено, какви са резултатите. Ние събираме научни данни и смятам, че в Упсала ще присъстват и експерти и учени, които да поставят дискусията в контекст. Както казах, надявам се да послужи за основа на реакцията на съвета към съобщението на комисията. Това мога да кажа за момента. Приветстваме, разбира се, и становище на Европейския парламент по темата. То може да послужи за добра отправна точка на дискусията. Ние събираме е, всякаква инф... възможна информация. Госпожа Магинес и госпожа Кали имат допълнителни въпроси. Благодаря за 30 секунди. Благодаря за даденият отговор. Надявам се, че науката ще наделее над емоциите по отношение на транспортирането на животни. Транспортирането на коне не е достатъчно добре разгледан въпрос, който буди сериозни проблеми в момента. Предлагам хуманното отношение към животните да бъде опазено. Много стопани се старае да поддържат тези стандарти, но те срещат затруднения поради нарастващите цени на стоките и липсата на приходи. Така че мисля, че трябва да обърнем внимание на този въпрос, той е деликатен. Господин Кали, това е много спорна тема в Ирландия. И тя подхранва тези, които са против Лисабонският договор. Може ли да дадете гаранции, че този въпрос ще бъде разгледан преди Лисабонския договор на 2 октомври? Благодаря. Разбирам притесненията на депутатите, а също и на гражданите. За съжаление, не мога да обещая въпроса да бъде решен преди референдума. В момента изчакваме предложението на комисията, то е забавено поради неизвестни за мен причини. Веднага, щом дойде, ние ще започнем работа по него и ще го обсъждаме. Повече не мога да ви кажа, изчакваме предложението на комисията. Надявам се, всичко ще може да мине без да драматизираме, да го обсъдим и да разгледаме и доказателствата и научните данни. Благодаря. Следващият въпрос, е, първоначално зададен от господин Морайс, но той сега ще бъде поет от госпожа Моет трафик на деца в Европейския съюз. Заповядайте. Благодаря. Шведското председателство споделя притесненията на парламента, свързани с трафика на деца и сексуалната експлоатация. Тази форма на съвременно робство е много печеливш бизнес. Проблемът е обсъден, той е сериозен както за Европейския съюз, така и за останалата част на света. Трафикът на деца от дълго време е важен въпрос за Европейския съюз. Нуждаем се от набор от мерки за борба с това основно, ужасно нарушение на основно човешко право. Трябва да предвидим повече превентивни мерки, да се борим с организираната международна престъпност. Трябва да защитаваме и жертвите на престъпността. Приемането и прилагането за законодателство, включително и меко законодателство, е много важно в това отношение. През 1997 имаше една обща мярка за борба с е, трафикът на хора. Разполагаме и с рамковата директива от 2004, последена на същата тема. През март 2009 е, бе внесен нов проект за решение от комисията за борба с тази форма на трафика и за защита на жертвите на този тип трафик. Децата бяха изведени като категория, която се нуждае от допълнителна защита, да речем за наказателното производство, тъй като са много уязвими жертви. Има и друго предложение за защита на децата. Рамково решение – за борба с детската порнография и сексуалната експлуатация на деца. То е подкрепено от рамковото решение, което бе прието от съвета същевременно. Въпросът е да имаме една изрядна правна уредба за защита на децата и за предпазването им от подобни престъпления. И така работата тече. протокола от ООН също се показва, че има международен консенсус в това отношение. Съветът и комисията също добре работят в тази сфера. Председателството организира Министерска конференция на 19 и 20 октомври, посветена на трафика на хора бе представен доклад на Агенцията за основните права, който разглежда основ... този въпрос по време на конференцията. Докладът ще бъде представен и в съвета. Ние смятаме трафикът на хора и посегателството върху деца да станат част от Солсхомската програма, която ще бъде предприета през декември. Благодаря. Госпожо министр, знам, че това е много важен въпрос. Ние в Швеция сме обръщали внимание на този въпрос в миналото. Жалко, че конференцията, която ще се проведе на 19 и 20 октомври, няма да ни позволи да участваме, защото ще бъдем в Страсбург. Не може да сме едновременно в Брюксел и в Страсбург, за да участваме на тази важна конференция. Жалко, но такъв е живота. Споменахте експлуатацията на деца. Планираше се конференция за 20 ноември. но доколкото разбрах въпроса за сексуалния туризъм и експлуатацията на, конфер... на деца няма да бъде разгледана конференцията на 20 ноември. Защо е така? Благодаря. Благодаря и на Ана Хайет. Знам, че тя е... гледа много сериозно на тези въпроси. Жалко е, че конференцията в Брюксел съвпада с пленарното в Страсбург. Причината, че конференцията съвпада с датата Европейския ден за борба с трафика. Затова е избрана тази дата, което е жалко. Относно темите, които не са включени, нямах информация за това. Ще проверя и ще дам отговор на депутата своевременно, госпожа Лин. Благодаря за отговора. Аз също съжалявам, че конференцията ще се проведе тогава, когато ще сме в Страсбург. Може ли да направите така, че в програмата на конференцията да се разгледа и Конвенцията на съвета Европа срещу трафика? Има редица държави членки, които не са я подписали. Някои държави членки, включително и Швеция, пък още не са я ратифицирали. Мисля, че е много важно този въпрос да се разгледа като приоритетен на, време, на тази конференция, за да се превърне борбата с трафика в реалност. Ние знаем за този проблем и сега е време за действие. Благодаря. Благодаря. Да, Леслин, ще обърна внимание на този въпрос на организаторите. Благодаря. Следващият въпрос, госпожа Макинес послание за среща на високо равнище на Организацията на Обединените нации за прехрана и земеделие, ФАО. Благодаря. Да, действително тук става дума за много различни въпроси. Конференцията на организацията ФАО ще започне на 18 ноември. Един от най-важните въпроси е, там ще бъде реформата на ФАО. Този процес на реформа се основава върху един списък от мерки, който се подкрепя от всички членове на ФАО. Този списък или каталог с мерки съдържа редица реформи, между които бъдещата дейност на ФАО, и тяхната ориентация към конкретни резултати с оглед на системата за управление. По този начин се очаква да се подобри ефективността на работата. А, освен това, ние очакваме а, във връзка с това въпросът за човешките ресурси да бъде обсъден. Там се предвиждат също така редица изменения с оглед на дневния ред. И това е един много важен въпрос, защото той е свързан с а, е, аспекта за глобалното партньорство в рамките на земеделието и храненето. Освен това, ФАО ще проведе среща на върха, световна среща на върха от 16 до 18 ноември в Рим във връзка с сигурността по отношение на снабдяването на храни. Ние като съвет на Европейския съюз ще присъстваме на тази конференция и възнамеряваме да изложим своето становище на, това, на тази среща на ФАО. На 11 ноември 2008 година ФАО отбеляза че снабдяването с хранителни продукти в световен мащаб изисква международни мерки. В тази връзка и тук, разбира се, ще бъде осигурено партньорство между, или се изисква такова партньорство между промишлеността, произвеждаща хранителни продукти и замеделието. В заключенията става дума най-вече по същество за реформите в ФАО и всички тези мерки, се обединяват или ще бъдат обединени в един каталог. Изисква се една нова програма за снабдяване с хранителни продукти в световен мащаб, така че да бъде гарантирано това снабдяване. Необходимо е тази среща на върха да се стреми да търси една система, която да се бори с бедността и глада в световен мащаб. И в този смисъл и за тази цел реформата ще бъде от голямо значение. Председателството е на мнение, че политическата цел на тази среща на върха трябва да бъде създаването на нова система за организация на снабдяването с хранителни продукти в световен мащаб. Освен това, председателството на Европейския съюз смята, че тази среща на върха трябва да създаде една устойчива система за гарантиране на снабдяването с продукти. Благодаря, госпожа Магинес. Благодаря много за отговора. Мога ли само да ви обърна внимание за, на отношението на шведското председателство към ролята на общата сълскостопанска политика за подпомагане на постигнето на глобална сигурност в областта на храните. Каква е ролята на, нашата, на тази политика и смятате ли, че ме, тя може да играе роля за постигане на глобална сигурност в областта на храните? Благодаря. Обсъдили сме този въпрос в съвета в светлината на тази конкретна конференция. Мисля, че е съвсем ясно, че общата селскостопанска политика може да изиграе своята роля и е, в бъдеще е, може да бъде е, все по-важна за насърчаване на други страни да участват на общия селскостопански пазар. Разбира се, трябва да се предприемат мерки за намаляване на сегашната остра криза, Направили сме това, вече виждаме положителни индикатори е, на повечето пазари е, и сега вече трябва да видим как е, за в бъдеще можем да използваме една леко реформирана сълскостопанска политика, за да подкрепим тези бедни страни и да избегнем подобни ситуации. Благодаря, госпожа Харкин. Благодаря, госпожа председател. Тук става дума за глобална сигурност в областта на храните, но все пак аз искам да говоря и за сигурността на храните в Европейския съюз. мисля, че тя зависи от производството на храни в Европейския съюз. А, днес групата АЛДА се среща с комисаря Фишер Бол и обсъдихме този въпрос – говорихме за бъдещето на сълскостопанската политика на Европейския съюз, особено след 2013 година с намаляването на бюджета. Има доста сериозни е, отрицателни перспективи за производството на храни в Европейския съюз. И затова смятам, че е важно за всички, които работят в селското стопанство, да знаят какво ще се случва. Ако имате допълнителни коментари с цена на шведското председателство, ще се радвам да ги чуя. Благодаря много министърът. Тази дискусия е изключително важна, много широка. Тук говорим не само за конференцията, но и за нещо много по-широко. Нямаме намерение да започваме такива дискусии. Чакаме е, да получим от е, комисията съобщение във връзка с бъдещия бюджет. Е, обещано е такава съобщение и още 2004 година бе постигнато съгласие да се преразгледа напълно да се преразгледат напълно резултатите е, от постигани чрез бюджета, включително и общата сълскостопанска политика. Очаква се това съобщение да дойде до края на годината и ако това стане, тогава шведското председателство е, възнамерява да оглави първите дискусии, но ако не стане, тогава е, ще бъде в ръцете на Испанското председателство да поемем работата по тази въпрос. Благодаря. С това преминаваме към следващия въпрос, който първоначално бе подаден от госпожа Краца и е, тя в момента се представя от е, своя колега. Става дума за пакта за стабилност и развитие. Госпожо министър, имате думата. Благодаря. Това е въпрос, който обсъдихме по-рано днес. Публичните органи предприемат извънредни мерки, както за насърчаването на бюджета, така и по отношение на фискалната политика. Те са много важни за стабилизирането на економиката и избягването на задълбочаването на рецесията и кризата. Стабилизирането на економическото и финансово положение не означава край на рецесията. Трябва много да внимаваме, да направим така, че политиката ни в бъдеще да включва насърчаване на възстановяването и една отговорна позиция към устойчивото финансово управление в средносрочен план. Гъвкавостта, която е елемент от този парк, е деликатен въпрос. В тежки времена публичните органи трябва да предприемат мерки за насърчаване на економическата дейност. Но след като се почне възстановяване на економиката, трябва да направим така, че да се пазят държавните средства и да се предприемат съответните мерки за консолидирането на бюджета. Положението в различните държави членки се различава. Ето защо ще има различни планове и различни времеви графици за спирането на финансовите стимули и насърчителните мерки. Това го виждаме и в мерките, които държави членки предприемат за борба с дефицита. Но така или иначе се нуждаем от една цялостна рамка. Именно за това става въпрос в пакта за стабилност. На Екофин ще обсъдим предложения през есента, каква ще е стратегията за изход от кризата и съответната координация. Очаквам тези дискусии да доведат до осъзнаване на необходимостта от консолидиране във всички държави членки в своевременно, за да се осъществи дългосрочна стабилност. Благодаря. Благодаря много за този пълен и подробен отговор. Бих искала да знам дали според вас ще успеем да наложим необходимата финансова дисциплина още от следващата година или е, е, ще трябва да чакаме до по-късно заради политическата ситуация, заради трудната ситуация в Европейския съюз. Благодаря. Това е доста труден въпрос. Ще говорим за стратегията и следващата седмица на срещата на Г20. Тогава ще започнем дискусиите. Но положението изглежда доста различно в различните държави членки. Именно заради това ще има доста различни графики в Европе... графици в Европейския съюз. Надяваме се процесът да започне възможно най-скоро, но всичко това зависи от начина по който економическата криза се развие за в бъдеще. Можем да видим вече е светлината в тунела. Смятаме, че най-лошото вече е минало. Крайно време е сега да помислим за стратегията за излизане. Защото ако не направим това, най-уязвимите в нашите общества ще страдат най-много. Тук говорим и за безработици, и за инфлация и е доста трудно да се каже кога ще е най-доброто време. С това преминаваме към следващия въпрос. Въпрос зададен от господин Кели. Става дума за мерки на Европейския съюз за борба с безработицата. Госпожо министър, имате думата. Так, фру талман. Я, родът ти... Благодаря, госпожо председател. Съветът споделя притесненията на депутата относно неодавнашното изследване на Евробараметър – доколко гражданите са осведомени за важни средства на Европейския съюз за борба с безработица, като Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, Европейския социален фонд. От гледна точка на демокрацията е много важно да съобщим на европейските граждани какво прави Съюза. Европейския социален фонд е много важен, а също и фонда за приспособяване към глобализацията. Искаме тези фондове да се използват ефикасно за борба с безработицата. Тези два инструмента са много важни средства, които могат да се използват за борба с рецесията и подобряване на заетостта. Та отразява стратегията за гъвкаво със сигурност и със съобразени с нашите искания. Това е казал и съвета през 2008 година с заключенията си. Ние подкрепихме идеята Европейският социален фонд да предприеме допълнителни мерки за борба с безработицата. Съветът също така прие идеята да се подобри начинът по който фонда за глобализацията се прилага. Идеята е да се направи равносметка и да може фонда да работи по-ефикасно и да предоставя помощ не само на тези, които са жертви на глобализацията, но и жертви на рецесията. Много важно е да се подчертае, че дейностите по тези фондове се управляват от комисията и държавите членки. Включително тяхна задача е да съобщат на гражданите за дейностите по тези фондове. Важно е да се отправи това послание. През 2005 комисията предприе инициатива за тази цел. Една от най-важните задачи бе да се подобри информацията, с която разполагат гражданите за освояването на европейските фондове. Относно фонда за глобализацията, информацията за предоставените финансови средства трябва да се осигурява от държавите членки. Фонда за приспособяване към глобализацията е създаден от скоро. Причината гражданите не знаят много за него, може би се корени във факта, че в много малко случаи се използва този фонд за оказване на помощ. Благодаря, господин Келе. Благодаря за краткият отговор. Един допълнителен въпрос. Разбирам, че света има сериозна опозиция срещу предложението социалния фонд да се разгърне на 100% през следните две години. Ако се поддържа тази позиция, съветът може ли да предложи някакви альтернативни варианти, за да се не запази инерцията набрана от Европейският е, план за възстановяване на економиката? Да, действително обсъдили сме този, обсъждали сме този въпрос в съвета неколкократно и смятам, че има единодушие за това, че тук трябва да има елемент на национално финансиране, за да се постигне качество на този проект. Едновременно с това напълно наясно сме с ситуацията и с проблемите и сме помолили комисията да излезе с альтернативно предложение. Преди два дена се срещнах с комисария и такова предложение ще бъде направено възможно най-бързо. Благодаря много. Госпо... Госпожо Тикао, имате думата. Thank you, madam, uh, chair. Благодаря много, госпожо председател. există necesar în cadrul Consiliului pentru finanțarea 100% atunci când vorbim de Fondul Social European. Благодаря. Много жалко е, че няма под... достатъчно подкрепа в съвета е, за тази програма за борба с, с е, безработицата, особено сега, в е, време на криза в Европа. Особено като се има предвид какво е положението в корабостроителниците. А, безработицата нараства с огромни темпове. Необходимо ние да запазим конкурентоспособността на Европа. Именно заради това искам да ви попитам какви са мерките, е, които могат да бъдат предложени, така че фонда, е, социалния фонд и фонда за глобализация да бъдат използвани по-лесно. Министърът, благодаря много. Както казах, призвали сме комисията да излезе с альтернативно предложение за това точно как този социален фонд може да бъде използван в е, ситуацията която вие очертахте ситуация, в която много хора в Европа остават без работа. Надяваме се, че комисията ще излезе с такова предложение възможно най-бързо. Едновременно с това прави много неща за борба с безработицата. Действително, това е въпрос е, на е, отговорност на държавите членки, но все пак има и елемент на колективна отговорност. Опитваме се да координираме и улесним завършването на вътрешния пазар, да премахнем препятствията от 1 януари да влезе в сила директивата за услугите, да се премахне прекомерната бюрокрация, да даваме възможност на хората да останат квалифицирани, така че да могат да бъдат наети на, работния, на пазара на труда, да се обучават. Всичко това са въпроси, които ще говор... обсъждаме и на съвета по економически и финансови въпроси през октомври, където безработицата е един от основните елементи в дневния ред. Това са мерки, които са свързани с бъдещето на Лисабонската стратегия. Социалният фонд е само един от инструментите, който може да бъде използван за борба с безработицата. Неговото използване може да се подобри, може да се използва той по-добре, но тук говорим само за един инструмент в, е, сред много. Благодаря. С това преминаваме към следващия въпрос от господин Посел, от който в който става дума за информацията за Чечения. Госпожо министър. Так, Фриталман хер Поселт. Благодаря много на господин Поселт. Доколкото сме информирани за убийството на Наталия Естемирова, след като бяхме информирани, ние веднага направихме изявление, осъдихме това убийство, и а, изразихме своето становище във връзка с закриването на бюрото и на организацията Мемориал. Освен това, уверихме, че съветът много а, внимателно следи ситуацията в Чечения, а, наблюдава а, спазването, съответно на случаите на нарушаване на човешките права там. Многократно ние сме се обръщали с призив към руското правителство да спазва човешките права в връзка с декларацията за човешките права. Ние имаме свое представителство в Чечения, постоянно има визити, посещения там. Съветът е загрижен а, във връзка с ситуацията там, но не смятаме, че се нуждаем от офис на Европейския съюз, там както вие предлагате. Ние ще продължаваме да присъстваме там, да следим ситуацията и да се грижим за това този въпрос, винаги когато е необходимо това, въпросът да бъде разглеждан. Благодаря, госпожо председател. Това е първият добър отговор, който получавам от съвета по този въпрос. Благодаря за това. Въпреки това обаче кратък допълнителен въпрос. Съветът може ли да си представи още веднъж той специално да се занимава с темата Чечения по време на шведското председателство, защото сега има редиция изявления на руското правителство да се проведат изменения в политиката, само че тези изявления трябва да бъдат последствани от действия, които ние не виждаме. Затова аз ви моля най-сърдечно да се информирате а, по темата и а, така или иначе ние утре ще провеждаме дебат по спешност по тази тема. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Посъл, за тези любезни думи. Ние постоянно е, включваме въпроса за човешките права в е, диалозите си с Русия. И по време на тази среща на върха между Русия и Европейския съюз въпроса за човешките права ще бъде включен в дневния ред. Благодаря много. С това преминаваме към следващия въпрос от господин Шунтис за разрешението на турското правителство за провеждане на проучвания за въглеводородни ресурси в рамките на изключителните економически зони на държавите членки на Европейския съюз. Госпожо министър, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Съветът е запознат с това, което е споменал депутата. Относно взаимоотношенията между Турция и други страни от региона, Турция, както и всички останали държави, носи отговорността за мирни взаимоотношения и мирно разрешаване на спорове. Това е много важен критерий за присъединяването към Европейския съюз. По време на преговорите с Турция, и в рамките на заключението на съвета ние призовахме Турция да избягва действия, които могат да хвърлят отрицателна светлина върху нейните взаимоотношения с съседните държави. По редица поводи сме подчертавали колко важно е да се нормализират отношенията на Турция с всички страни, включително и Кипър. Относно допълнителният протокол, Тук позицията ни е ясна. Турция трябва да спазва всички части от своите споразумения, без това да води до дискриминация. Въпросът бе разгледан от тройката през юни. Що се отнася до съвета, това са много важни въпроси. Ще продължаваме да следим положението внимателно. Благодаря, господин Чонтес. Благодаря, госпожо министър. Ние благодарим за готовността ви да давате ясни отговори тук на въпросите, които поставаме. Утре в парламента ще се говори за газопровода на Буко. Наскоро турския министр заплаши, че неговата страна вече няма да подкрепя този проект за газопровод ако не се открият преговорите по енергийната глава. Кипър внесе вето. сега се чуват заплахи от страна на Турция. Цялата тази ситуация би могла да доведе до много проблеми в много политически области. Нашият въпрос е какви мерки предприема съветът, така че тази а, економическа зона в Кипър да бъде призната от Турция. Благодаря. Както съветът, така и комисията отбелязаха това, ние наблюдаваме този въпрос, продължаваме да го следим. Във всички контакти с Турция а, говорим винаги за значението на добросъседските отношения. А през ноември а, и тройката ще а, възобнови съответните контакти. Що се отнася до енергийния пакет, в на различни нива в съвета се обсъжда този въпрос, все още се дискутира и е трудно да се каже как точно ще приключат тези дейности, защото всяка отделна стъпка изисква единодушие в съвета. Благодаря. Продължаваме с следващите въпроси на господин Елвор. Fru talman! Jag ska bara få fram rätt papper. Темата на въпроса политиката на Европейския съюз е в Бирма. В Бирма. Министърът. Европейският съюз много внимателно проследи ситуацията с Ан Сан Сочи и я проследява още от неговото, нейното задържане. Многократно сме призовавали властите в Бирма да я освободят. Съветът е предприел множество конкретни мерки по този въпрос. Ето, например, през август Европейския съюз осъди съдебното решение срещу Ан Сан Сочи и призова властите в Бирма незабавно да я освободи без каквито и да било условия. Смятаме, че решението срещу нея противоречи на, и на националното, и на международното право. Хавиер Солана съвсем наскоро говори пред срещата на министрите от СЕАН и също пред. заседанието на СЕАН през юли, именно по този въпрос на тези заседания бяха проведени много, бяха изложени много силни становища от е, страна на, и на Съединените щати е, и други страни в подкрепа на освобождаването на Асан Сучи. Пред, подкрепяме мерките предприяти от е, Европейския специален представител в тази област и е, отбелязваме, че властите в Бирма са пренебрегнали всички призиви за освобождаването на Анс Сан Сучи. А в крайна сметка а, има призиви и от АСЕАН, на която Бирма е членка. И така, а, крайно време е да се вземат мерки срещу отговорните за това съдебно решение. Идентифицирали сме лицата, които са отговорни за това решение и сме блокирали тяхното право за, за, за вземане на виза за е, Европейския съюз. Това са хора свързани с режима в Бирма. На 13 август съветът достигна заключения много подобни на резолюцията, прията от парламента миналата година – така че уверявам ви, че ще задълбочим работата си по този въпрос. Ще работим съвместно с международната общност и своите партньори в Азия, така че да постигнем незабавно и безусловно освобождаване на Ансан Сочи и други политически затворници. Това е много важна първа стъпка за международно помиряване, ако изобщо е, искаме изборите е, през следващата година да бъдат е, честни и справедливи. Госпожо министр, мога ли да ви попитам, какви са мерките предприятия от Европейския съюз за, е, да, за подкрепа на хилядите бежанци от Бирма в Китай в резултат на сблъсъците между хунтата и етническите младсинства през август? Министър. Госпожо министър, Съжалявам, но не мога да отговоря на този въпрос. По-късно ще трябва да ви дам отговор. Съжалявам. Минаваме към следващия въпрос, зададен от господин Кроули. Установяване на по-тесни връзки между ЕС и САЩ. Госпожо министър, Eh, eh, Искам да благодаря на Брайан Кроули. Смятаме, че връзките между Съюза и САЩ са много важни. Трансатлантическите връзки са основен елемент от външната политика на Съюза. Те се основават на общини ценности демокрация, права на човека и открита и интегрирана економика. Новото правителство в САЩ даде нов стимул на нашите взаимоотношения. Обедени сме, че трябва да продължим това сътрудничество. Сега е момента, когато можем да очакваме конкретни резултати от трансатлантическите взаимоотношения и за двете страни. Искам да подчертая, че има редица сфери, в които Съюзът провежда тясно сътрудничество с Штатите, за да задълбочи стратегическото си партньорство и за да постигне резултати. Ще продължим да развиваме тясно сътрудничество по регионални въпроси Афганистан, Пакистан, Иран, мирния процес в Близкия изток, Русия и Западните Балкани. Имаме редовно сътрудничество по управлението на кризите. Радвам се, че САЩ участват и в мисията в Косово. Имаме сътрудничество и по въпросите на климата. Наближава конференцията в Копенхаген. Новото правителство препотвърди своят ангажимент към въпросите свързани с климата. Надявам се, че техните цели ще са сходни с нашите по отношение на намаляването на емисиите в средносрочен и дългосрочен план. Много важно е да издигнем сътрудничеството на по-високо равнище. Енергийният форум ЕСА и САЩ може да е много добър форум, на който да разглеждаме въпроси, свързани с енергийната сигурност, енергийната ефективност, научно-развойната дейност за нови технологии. Друг въпрос е управление на кризата. Трябва да сътрудничим тясно, за да възстановим доверието в финансовите пазари, за да могат те да работят както трябва по отношение на търговията трябва да се приключи кръга преговори от Доха. Амбицията е до 2010 година. Това е много важно за борбата с протекционизма. САЩ могат да изиграят важна роля в това отношение. Ще обсъждаме тези въпроси на заседанието на Г-20 идната седмица, разбира се. И двете страни проявяват интерес към по-задълбочено сътрудничество по вътрешни и правни въпроси. Опитват се да разберат нормативната уредба. Например, въпросът за затварянето на Гонтанамо също е много актуален и важна стъпка в това отношение. Относно разоръжаването и борбата с разпространението на оръжие, смятаме, че правителството на господин Обама даде нов стимул в това отношение. Вашингтон и Брюксел работят заедно, за да постигнем истински напредък по наблюдението на изпълнението на договор за неразпространение и превръщането му в световна забрана на ядреното оръжие. Идеята е да имаме договор за забраната за произвеждането на радиоактивен материал за ядрени оръжия. трябва да се засили работата по сътрудничество за развитието. Европейският съюз и САЩ са най-големите донори. Ето защо трябва да подобрим нашите усилия в областта на развитието. Предстоящата среща на върха е чудесна възможност да се обсъдят тези въпроси, то на най-високо равнище. Гордея се, че шведското председателство има възможност да оглавява съюза на тази среща на върха. Обедени сме, че тя ще насърчи взаимоотношенията между ЕС и САЩ по един конструктивен начин. Благодаря, господин Кроули. Благодаря много, госпожо заместник председател. Аз съм тук в дъното на залата, госпожа министър. Много се радвам, че сте тук. По два конкретни въпроса искам да говорим, по които най-много можем да си сътрудничим. Първо по неразпространението на оръжие и второ по управлението на финансовата криза. Шведското председателство има ли конкретни идеи, които иска да предложи на, заседан... на срещата на върха Европейски съюз Съединени щати? И по-конкретно, е, как да се оточнят противоречията между е, Франция и Великобритания от една страна и останалата част на Европа за това как най-добре е, да се е, преодолее тази криза и е, как се в светлината на предложението на Гордън Бран. Министъра, благодаря. Тази сутрин проведохме подготовката за, за, за G20. Действително в медиите се обсъждат много различни варианти, но трябва да ви кажа, че това заседание е изключително добре координирано. Проведохме дискусии с финансовите министри. Утре ще има вечеря с държавните глави и министър-председателите, за да се финализира европейската позиция. Така че Европейския съюз в момента е обединен. И а, ако има а, някои е, древни области на различия, е, тези неща ще се уточнят още утре вечер. Много е, се радвам, че можем да заявим, че имаме силна, обединена позиция, нещо, което е постижение в Европейския съюз. И това ще бъде нашия подход към Г20. Що се отнася до неразпространението на оръжия, това е важна точка а, от доста време и много се радваме, че президентът Обама е готов да работи по този въпрос. Разбира се, тук става дума за сложни технически въпроси и те отнемат време. Но нашата работа е фокусирана върху процеса на върху процеса, така че ще напредваме възможно най-бързо и смятам, че това желание се споделя и от американските ни партньори. Благодаря. Допълнителен въпрос от господин Пелецки. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, бих искал да ви задам въпрос за триъгълника Европейски съюз, Съединени щати и Русия. Както знаем, по инициатива на президента Обама, Съединените щати и Русия започнаха важни преговори за атомното разоръжаване. Как би могъл Европейския съюз и Европейския съвет да улесни тези важни за бъдещето на човечеството преговори? Благодаря. Yes, I am um, I'm very happy by these news. I think it is an да, действително, много се зарадвах на тази новина, защото е изключително важно тези две страни да седнат и да обсъдят тези въпроси, изключително важни за бъдещето на човечеството. През март 2010 година се планира световна среща на върха за ад бездомните въпроси и а, е, Европейският съюз ще бъде изключително активен там. Ще направим всичко възможно за срещата да бъде възможно най-полезна. Благодаря. Благодаря много. Е, времето за въпроси към съветът приключва в 7 часа, така че и знам, е, че министърът трябва да ни напусне възможно най-бързо, така че от Говорите, които не получихте в устен вид, ще бъдат предадени в писмен вид. Закривам заседанието. Следващото заседание е утре, 16 септември 2009 година от 9 часа. За дневният ред е публикуван.